Доклад на господин Дейон, контрол на регистъра и състава на експертните групи на комисията. Моля докладчика да вземе думата за 4 минути. Заповядайте. Dank u wel, mevrouw de voorzitter hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de Europese. Е, благодаря, господин, е, госпожо председател. Става въпрос е, за равнопоставеното представителство в експертните групи на комисията. Е, е, например, какво стана във връзка с дизеловия скандал? Е, групата на експертите КАРС бе съставена главно от представители на автомобилостроителната промишленост. По този начин се пренебрегва думата на неправителствените организации, на правозащитниците, на опазващите околната среда. Твърде трудно е неправителствените организации да стигнат до ушите, образно казано на комисията. И ние, парламентът, отдавна пледираме за това Европейската комисия да не отдава превес в своите експертни групи на различните индустриални лобита. Определен брой колеги са на моето мнение. Аз започнах контакти с комисията по този въпрос още по времето на миналия мандат и след изборите за Европейски парламент през 2014 година станахме свидетели на застой. Комисията е, е, Европейската комисия настоява ние да посочим е, кои са експертните групи, в които съставът не е балансиран, след което тя да може да действа. Но това е да се обърнат нещата наопаки. Край на краищата комисията има правила, които трябва да спазва, да бъдем наясно комисията би следвало да поправи собствените си грешки. Е, не да очаква ние е, да и ги посочваме. Ние, разбира се, е, проведохме свое проучване и констатациите са крайно отрицателни. Става въпрос за липса на прозрачност, за, на, на равно представителство, малцинствените становища, особените мнения не са представени. И в рамките на проведените дискусии стана ясно, че Европейската комисия възнамерява да преразгледа разгледа а, своите устройствени правилници, толкова по-добра новина. За съжаление обаче до нас продължават да не се допитват. А, комисията разбира се е добре известена за нашата а, позиция и ние възнамеряваме да съставим доклад с, с, с резолюция посветен на въпроса за състава на експертните групи. Лично аз съм изработил работен документ, а, комисията ми отговори в писмена форма, но все още има някои различия между двете страни. Неофициално съм ги обсъдил с заместник председателя на комисията Тимерманс. До сега е, е, сътрудничеството е позитивно, за съжаление е, обаче по- действащо законодателство, твърде малко от нашите мнения се вземат предвид. Ето защо ние възнамеряваме да излезем, както казах, с доклад и резолюция, където да настояваме за дефиниране на различните интереси, които следва да бъдат представени в работните групи на комисията и съответно за търсенето на равновесие помежду им на трето място. Да се изработи механизъм за работа с оплакванията срещу съставите на работните групи. Освен това, разходите, не само дневни и пътни, а и други, е, е, например, за, за хонорари на експерти от името на различните лобита трябва да бъдат прозрачни. И най-сетне състава на работните групи трябва да включва определено неправителствени организации. Шесто, освен ако не се изисква квалифицирано мнозинство на експертите, които са против това, то протоколите от такива заседания следва да се публикуват. На седмо място да се избягва е, стълкновението на интереси на различните представители в експертните групи и най-сетне определено е необходим общ контролен орган, който да, да наблюдава за съблюдаването на правилата. И аз съм, смятам, че след като докладът бъде прият единодушно от бюджетната комисия на парламента, комисията най-сетне ще бъде принудена да помисли и аз я приканвам до, до 1 юли да излезе със свои становище. Комисията твърди, че е за прозрачност, време е да се окаже на висотата на собствените си ангажименти. Благодаря. Спонтанни изказвания. Господин Марианс. Благодаря, госпожо председател. Факт е, че много от експертните групи, за които говорим, не могат да се похвалят с кой знае какво равновесие, означава, че публичните регистри би следвало да бъдат контролиране. ако няма достатъчно прозрачност, то гражданите няма как да ни вярват. Необходимо е да намерим начин, за да реформираме и то по ефикасен начин тези експертни групи, и е, би следвало да се осланяме на принципите на прозрачността и равенството. От 30 май 2016 година е, комисията определи хоризонтални правила за това как би следвало да функционират тези експертни групи. Казва се, трябва да има е, тръжна процедура за подбор на кандидатите в държавите членки. Трябва обаче да има и регистър, защото по този начин наистина ще се увеличи прозрачността. Освен това би следвало да се пояснят методите по силата на които ще се прикамват за участие недостатъчно представените групи, като НПО, например. Благодаря, госпожа Конечна. Председайци, важене kolegyně, важени колегове. Зитра на томто místě Благодаря. ...Европска unie. Když съм си четла, они návrhy hledající cestu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 Предлагаме комисията да вземе предвид резултатите от консултацията, да бъдат привлечени социалните партньори и организациите на гражданското общество. Трябва да се предприемат малки стъпки, но с голямо значение. Благодаря на колегите за добре изготвения доклад. Госпожа комисарят има дума. Благодаря. Е, госпожо председател, почитаеми членове. Най-напред искам да благодаря на докладчика господин Де Йонг за неговия доклад по тази извънредно важна тема. Мисля, че ние сме на едно мнение за значението на тези правила за легитимността на консултативните и експертни групи. Нашата комисия отделя голямо внимание на ролята на експертните групи в изработването на нашата политика. Разработили сме по-строги вътрешни правила с цел тези групи да функционират изцяло прозрачно и при необходимата отчетност. Искам да подчертая само едно – и то е изключително фундаментално. Експертните групи имат много полезен принос към работата на комисията в много различни направления на нашата политика. Голяма част от тях с техническа насоченост и силно специализирани. Мисля обаче, че е много важно да се припомни, че какъвто и да е съветът, който ни дават експертните групи, те наистина имат изцяло съвещателна роля. Те са консултативни органи. Отговорността за всяка мярка или решение, които се приемат, единствено се носи от комисията, какъвто и съвет да е получила тя. Когато стъпихме в длъжност, решихме, че правилата за експертните групи трябва да бъдат преразгледани, за да отразят в по-висока степен ангажимента на комисията за по-голяма прозрачност и повече отговорност. Преди да приспособим правилата, изслушахме вашия парламент, Европейски омбудсман и организации на гражданското общество. След 4 години допитване и интензивна подготовка, комисията прие нови правила за експертните групи през май месец миналата година. Тези правила са задължителни за всички служби на комисията и според нас те значително подобряват управлението, баланса и прозрачността, що се отнася до експертните групи. Според нас те също са положителна реакция на големия брой предложения, направени от вашия парламент и от Европейския омбудсман. Ще ви дам няколко конкретни примера. Новите правила препотвърждават ангажимента на комисията да се стреми към балансиран състав на експертните групи. Структурите на комисията трябва да полагат максимални усилия да осигурят балансирано представителство. Това не означава баланс в математическия смисъл на думата, защото подобен баланс трудно се дефинира и постига а означава максимален баланс от към експертни познания, пол, географски происход. Новите правила въвеждат значителни промени в полза на по-голяма прозрачност. Създали сме нов регистър за експертните групи. Той е достъпен за обществото и дава много по-точна информация, както и достъп до документи, които разискват експертните групи. Освен това, в регистъра се отбелязват членовете на експертни групи, които биват назначавани в лично качество за изпълнение на определена функция. Това е много голяма крачка напред в отговор на специфично искане на вашия парламент. Тоест, процедурите стават изцяло прозрачни и това до някъде допринася за по-голям баланс в състава на групите. Второ, сега регистрирането в регистъра е предпоставка за да могат организации на заинтересованите да бъдат включени в експертните групи. Тоест, когато в една експертна група се представляват специфични интереси, ще има пълна прозрачност за характера на тези интереси. Трето, всеки документ, разработен от експертна група, сега трябва да бъде качен в регистъра. Трябва да се качват и протоколите от заседанията. Това е съвсем разумно. Освен това, експертните групи могат да решат да направят заседанията си открити за обществеността и нейните представители. На последно място, само като изброяване, приехме нови правила за недопускане на конфликти на интереси. Сега експерти могат да се назначават след стандартизирана оценка на конфликтите на интереси на основата на декларация. Само ако службите на комисията стигнат до извода, че конфликт на интереси липсва, тогава експертът може да бъде назначен в лично качество. Освен това, всички заявления във връзка с конфликта на интереси също се обнародват в регистъра на експертните групи. Тези строги правила бяха създадени, за да постигнем целта, която смятаме обща за комисията и за парламента – по-висока прозрачност, по-голяма отговорност за дейността на експертните групи. Комисията е решена да прилага новите правила строго, категорично. Можете да следите това, което правим и разбира се, оставаме готови за по-нататъчен диалог – в тази важна материя. Благодаря ви.